Um, Не, напред. Бих искал преди да започна заключителното си изказване да отбележа, че когато мисля за иновациите, смятам, че говорим за една етнинска култура. Култура на иновациите. Затова ни трябва и дисциплина. Иновация се постига чрез опити и грешки. Това е един опит да променим света, без да се плашим от провала. И това трябва да ни води в живота във всяко наше действие. Така че се надявам вие да запазите тази представа за мен, т.е. един човек, който вярва в културата на иновациите и в огромните промени, които трябва да постигнем днес. За мен е огромна чест да съм днес тук. Аз съм бил член на Националния парламент на Португалия. Вярвам в демокрацията, вярвам в бъдещето най-напред държа да благодаря на председателя за това изслушване, на всички членове на Европейския парламент, на всички негови служители и сътрудници, за всички гости, които присъстваха в залата през последните няколко часа. И не на последно място на преводачите, и накрая мога да ви уверя, че може напълно да разчитате на моето сътрудничество. ще съм постоянна връзка с Европейския парламент, защото съм дълбоко убеден, че чрез съвместната си работа можем да постигнем много повече. никой отделно не е толкова умен, колкото всички заедно. И аз съм убеден, че по-лесно ще постигнем целите си, ако работим заедно. На първо място ще помогнем на Европейския съюз да създаде, да създаде една ефикасна рамка. И на второ място да превърне програмата 20, е, Хоризонт 2020 година в една програма, която насърчава заедостта и економическия стъж, от който Европа толкова много се нуждае и че насърчава високите постижения в научните изследвания. И мога да ви уверя, че енергията и отдадеността, които са белязани винаги живота ми и най-вече страстта ми, любовта ми към ресора, с който съм натоварен, ще го превърне в истинският ресор на бъдещето. И ако добрите моята кандидатура, ви уверявам, че ще работи в услуга на Европа и на европейските граждани. Благодаря ви. Thank you very much. Е, мистер Кош. Благодаря ви, господин кандидат комисар Карлош Моедаш, отговарящ за изследванията, науката и иновациите. Вашият ресор попада в правомощията на нашата комисия. Работим в тази област още от 70-те години насам и в нашата парламентарна комисия отговаряме за изследванията, науката, иновацията и образованието. И много се радваме, че кандидат за комисар е един студент, който се е възползвал от програмата Еразъм. Това е доказателство, че нашите усилия постигат конкретни резултати. Сърдечно благодаря на всички представители на общественото мнение в Европа, които следят работата ни в интернет, тези, които присъстват днес тук в залата, представителите на неправителствените организации, на националните правителства и всички останали. Накрая на изслушването имам няколко важни съобщения. Ще ви помоля господин кандидат комисар да останете с нас още няколко минути. Има още една добра новина за нашата комисия. Ще има още едно изслушване утре в 6 часа след обед, в 18 часа. Повтарям, 18 часа. А днес ще има заседание на координаторите в 15 часа и в 18 часа. след двете проведени изслушвания трябва да вземем решение. Държа да отбележа нещо много важно. В 18 часа днес след обед ще бъде изслушването на кандидат комисарият Шефчович, отговарящ за транспорта и космическите изследвания. Ние сме поканена асоциирана комисия. Шестима от колегите имат възможност да участват в изслушването и да зададат въпроси, но изслушването е отворено за всички колеги от нашата комисия, а знаете, че космическото пространство попада в правомощията на нашата парламентарна комисия. Така че моля всички, които имат възможност да присъстват на изслушването в 18 часа днес. Още веднъж благодаря, господин кандидат комисар.